Добро утро, скъпи колеги! Добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда. Днес преди обяд ни предстоят редица гласувания. Надявам се всички да са донесли картата си за гласуване, както винаги тя ще ни трябва. И преди да започнем, Линда Мек Ейвен искаше да каже още нещо. Заповядайте. Thank you, thank you, Благодаря, господин председател. Установихме в офисите си тази сутрин, е, че имаме едни лобинг е, материали и е, доста а, ново ми се видя името, обаче не знам дали е все пак приемливо някакси да вида на бюрото си, че ми е влязъл някой в офиса и ми е сложил материала. Може би няма да е лошо лобистите все пак да се поограничат а, в достъпа си до нас и нашите офиси. Благодаря. Аз съм на същото мнение. Следващия път трябва да внимаваме. Секретариатът нищо не е видял. Те са влезли в залата, вероятно, преди да сме пристигнали. Дагмар, по темата ли? Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа същото. Отдавна имам коми... работа в комисията и имам контакти с много хора, но а, това, което са направили, никак не ми харесва. Това е мръсно, тъмно и неприятно дело, което се върши зад гърба ни. А, ние знаем, че в парламента се борим за нов тип прозрачност, за нов а, кодекс на поведението а, и е добре да установим правилата по това как контактуваме с външния свят. Аз винаги съм била на страната на по-меките мерки, обаче ми се струва, господин председател, че ще престана да го правя това а, и ще се постарая да се направи необходимото, за да имаме правила много стриктни за достъп до парламента и до нашите зали. Ако не го направим, ще съжаляваме. Благодаря. Добре, ще се оплача. Аз лично нищо не съм получил тук за президиума, нищо не бе предвидено, но получих посланието. Трябва да внимаваме. Очевидно това се е случило много по-рано, преди да има хора в залата. Преминаваме към точка 8 на дневния ред. Ограничение използването на някои опасни вещества в електрически и електронни уреди или оборудване. Става дума за коригендум, за преработка. Сатора си поиска думата като представител на докладчика. Благодаря, господин председател. Извинете ме а, че взимам думата от името на рапортьора, а, но не може в момента да присъства. Основният елемент в коригендума е да се установи а, правилната успоредна посока между а, на законодателството, което е активно в момента и а, новите елементи, които в момента се, обслу... се обсъждат. На 1 март тази година влезе в сила коригендума, обаче не беше възможно с директивата да се а, приключи това. Ето защо правните служби, както на парламента, така и на съвета, посочиха, че всеки акт, който е публикуван след 1 март тази година, не може да внася процедури по стария принцип на комитологията и взимането на решение. Ето защо се наложи този коригендум да бъде включен към род. Благодаря. Благодаря много. Тогава ще има само едно гласуване. Електронно ще бъде то. Откривам гласуването. Кой е за, против? Открито е гласуването. Гласуването приключи. 56 за, няма против, няма въздържали се, единодушно прието. Поздравления към докладчика. Сега продължаваме с девета точка. Става дума също за а, корекции, става дума за фалшифицирани лекарствени продукти. Тук също имаме само едно гласуване, електронно, гласуването е открито. Моля, гласувайте. Abstimmung. Гласуването приключи. Отново единодушно прието. Няма въздържали се, няма против. Тогава преминаваме към едно малко по-голямо гласуване. Става дума за изменение на директивата, касаеща предоставените възможности на държавите членки да ограничават или да забраняват отглеждането на генно модифицирани организми. Корин Лепаш е докладчик. Кристина Кортинес иска да направи първото изказване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на това, че този документ е, всъщност е възложен на друг депутат. Тя обаче днес не е тук и затова ще го направя аз. Благодаря и на колегата, но нямаше достатъчно време за работа в работната група и ние винаги сме казвали, че гласуването трябва да се отложи, защото нямахме достатъчно време за дискусия. Този документ трябва да бъде подобрен, иначе ще имаме проблеми в съвета. Така ще имаме проблеми в съвета, много идеи се повтарят. Ще трябва да бъдат подобрени много неща и точно моята политическа група не може да разбере тази прибързаност. Смятаме, че наистина нещата бяха много прибързани. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. господин председател. Скъпи колеги, ще се изкажем по този текст. Става дума за едно предложение на комисията, с което държавите членки получават допълнителни правомощия по отношение ограничаването на засаждане на генно модифицирани организми върху тяхната територия. Първо, благодаря на всички колеги от администрацията, сътрудниците и разбира се на докладчиците в Сянка. Имахме многобройни заседания, на които изработихме този текст. Благодаря и на госпожа Готиерес, която даде а, е, значим принос. Тя каза също така, че би че и се искало да има повече време. Мислихме се дали не можем да отложим гласуването с една седмица, така че ЕНП да има повече време. Това обаче не бе възможно с оглед на програмата от 19, защото тогава бе предвиден вотът на второ четене за а, повишаване осведомеността на потребителите и тогава нещата ще да бъдат съвсем хаотични. А, и затова трябва да гласуваме днес. Знам, че това не е перфектно, но нашият свят не е съвършен. Ние имаме този текст сега. Смятам, че текстът е балансиран. От една страна имаме различните резерви, различни идеи, предложения. И разбира се, не всички от тях могат да бъдат включени в един текст. В него ние предвиждаме държавите членки да получат допълнителни възможности. Предстои обаче преглед от страна на общността. и това е възможно възоснова на този текст, според мен. И още един коментар. Ние търсим по-голяма правна сигурност. Правното основание дава възможност за това ние търсим правна сигурност за всички и не искаме да нарушаваме правилата на вътрешния пазар. Освен това, бихме искали да се погрижим за това заключенията на съвета от декември 2008 година, към които искаме да се придържаме, да бъдат интегрирани в този текст. Това е предложението, което сме представили пред вас. Благодаря на всички, които са вложили много часове, за да намерим компромисно решение и благодаря на всички за разбирането. И така, благодаря много. Започваме с вота. Имаме три идентични изменения, като Сабине Вилс оттегля името си от изменение 12 и така. 10, 11 и 12. Гласуваме генблок. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. След това компромис изменение едно. Компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това имаме консолидирано изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се?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 Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 7 за, против, въздържали се, също се приема. Отново консолидирано изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Да, Нека проверим с електронно гласуване. Откривам гласуването. Има един от НП в повече и един от социал-демократите в повече, от един от социалистите в повече. Един социалист в повече. Гласуването приключи. 31 на 59 прието. Някакъв проблем ли имаме? I don't have voting card, so can you... Може ли да ми броите гласа, защото нямам а, карта за гласуване? В случая беше за. В äh, сила е само това, което е подадено по електронен път. Съжалявам а, може би могат да ви донесат картата. Асистент или асистентка за 5 минути ще се върне, защото ще имаме още много гласуване. Ще си струва да се разходи. Тогава преминаваме към компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 17 за, против, въздържали се, също се приема. сега отделните членове. Изменение 55. Барт Стайс и така нататък. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 56. Джек. Проверка правим електронна. НП са много ангажирани, но има три гласа в повече. Yes, Сега се добре нещата вече. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 56. За против, въздържали се, същото мнозинство, отново мнозинство, приема се. Продължаваме с 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега на шеста страница се прехвърляме. Агри 9. Не. Коригира се водещият. На изменение 84 сме. На страница 6. Долу на страницата. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това страница спечелихме много от компромисните изменения. Страница 14. идентични изменения 86, 87 и Агри 12. Кой е за тези изменения? Против. Трябва да проверим електронно. Проверка. 86. приключи изменението. Наистина много малка разлика, но е отхвърлено. Изменение 88 на следващата страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменения... Изменение 89. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. страница 17 сега. 99 и Агри 13. Идентични изменения. Една молба, господин председател. Не всички групи имат еднакво номериране на страниците и малко е объркващо, когато цитирате страницата. По-добре казвайте номера, защото така е по-ясно. Благодаря за съвета. При мен страница 17, при вас не знам коя. Изменение 99 и Агри 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. След това изменение 100. Кой е за 100? Против? Въздържали се, отхвърля се. 101. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 102. За? Против? Въздържали се, приема се. 103. За. против, въздържали се, проверка. Проверка на 103. Отхвърля се. Липсва картата на колегата Мана, но не мога да променя нищо. това преминаваме на Агри 14. Кой е за Агри 14? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, нека проверим. Агри 14. Моля, гласувайте електронно. ЕПП НП с един глас повече. Една карта трябва да се оттегли от НП. Сега нещата са вече добре. Приема се. но мнозина от вас не си бяха вдигнали ръката преди малко. И така, 108 и 109 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим електронно. ЕПП, а не Yeah. Отново имаме една карта в повече. Гласуването приключи. Отхвърля се 110. Ренате Зомер, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 111. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, сега по Агри. Агри 7 трябва да гласуваме. Не, изменение 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 113 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 114 за против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега преминаваме към съображение от преамбюла. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Проверка. Проверяваме изменение 13. Отхвърля се. Сега продължаваме с 22. Изменение 22. Съображение от преамбюла 2А. Ново. Кой е за изменение 22? Кой е против? Въздържали се? Трябва да проверим. Откривам гласуването. Приключи гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Е, Кой е за? За 23. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това продължаваме с Е, съображение 9А9 е, изменение 53. Юстас Вин с Палецки. С кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И с това сме вече готови. Това е прекрасно. Великолепно. Нека първо да направим окончателното гласуване по предложението. Електронна проверка правим. Кой е за? Е, НП отново има на един глас повече. Приключи гласуването. 34 за, 9 против, 17 въздържали се. С това преминаваме към второто гласуване за проекто законодателната резолюция. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 34 за, 10 въздържали се, 16 въздържали се. Поздравления на докладчика за работата и виждаме, че имаме нужда от така известни съвети, консултации при гласуването в пленарна зала, но това е голяма тема, която интересува много хора. Благодаря и на секретарията.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 Сега преминаваме към гласуването по следващата точка, точка 11 от дневния ред, общата сълскостопанска политика до 2020 година, подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на продоволствието, природните ресурси и териториалния баланс. Докладчик по тази тема е Карин Калденбах. Внесени са няколко изменения, по които ще ви докладвам, като му дойде времето. Започваме с изменение номер 11, внесен от Криста Клас и други. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Доволен ли сте от резултата? Господин Шнелхарт искаше да ме поправи, но явно е доволен от резултата. Компромисно изменение 1. Моля гласувайте за. Против. Въздържани се. Приема се. Преминаваме към изменение 7. Разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Втора част. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. По изменение 7. Втора част. Един глас в повече от НП. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. против, трябва да проведем електронно гласуване по изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. За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 Консолидирано изменение 3. За. Против. Правилно, по консолидирано изменение 3 трябва да проведем разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, приема се. По втора част на консолидирано изменение 3 ще проведем електронно гласуване. Един глас повече от НП. Край на гласуването. Втора част на консолидирано изменение 3 се приема. Изменение 30. Гастон Франко. За. Против. Въздържали се. Как гласуваха социалистите? Не видях някой от тях да вдига ръка. За. Изменение 30 се приема. 28. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 56 за според нашата група изменение 51 също трябва да бъде прието тъй като то не е покрито от компромисно изменение 3. Същото въжи и за изменение 45. Според нас има грешка в списъка за гласуване по отношение на изменение 5.1 и 4.5. 51 и 45 то изменение. Also, wir sind der Meinung, weil der zweite Председателят. Тъй като втора част от консолидирано изменение 3 бе приета, според нас 51 пада, а същото въжи и за 45-то. Продължаваме с изменение 56 Антонеско. За, против, въздържали се, приема се. 39-то Макеван за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то изменение Оресте Роси за, против, въздържали се, електронно гласуване по изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 55, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, втората част на изменение 55 пада. Консолидирано изменение 6 Госпожа Калденбах оттегля подкрепата си за него, но въпреки това ще гласуваме по него. Консолидирано изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронно гласуване по консолидирано изменение 6. Моля, гласувайте. ППЕ 2 е, е Два гласа в повече от НП. Сега нещата са наред. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме отделно по изменение 58. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57. За, против, въздържали се, Електронно гласуване по изменение 57. Моля, гласувайте. Beendet. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 63, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 64 и 65 идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 73. За. Против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74. За, против, въздържали се, приема се. 7-5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7-6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77, 78, 79 до 81 включително гласуваме. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 82 за. Но 82 изменение пада. Продължаваме с 84 то за. Против въздържали се, приема се. 86. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 88 изменение. За. Момент. Първо трябва да гласуваме по 87. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 8.8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение или по-точно, извинете, консолидирано изменение 8 за. То е в две части. Гласуваме по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 93. За, против, въздържали се. Електронно гласуване по 93.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 И така, 99 за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение пада. Изменение 109. За, против, въздържали се, приема се. 97. За, против, въздържали се, приема се. 101. За, против, колегата Хаси. Бях внесла устно изменение за това и следващото изменение. И ще прочета изменената редакция. Изразява загриженост във връзка с екологичната ситуация на земеделските райони, където често не се спазват основни критерии за устойчивост. Отбелязва, че селското стопанство е един от най-важните източници, вместо най-големия източник. Ще изчета също така и устното изменение за 102, ако е възможно. Там предлагам да се заличи формулировката ключови. Вместо ключови цели да останат само цели. Благодаря. Тогава, за да спазим процедурата, трябва да попитам кой е против устното изменение по 101. Има ли възражения? Тогава ще гласуваме по оригиналния текст. Кой е против това да се заличи ключови по 102? Няма възражения. Тогава ще гласуваме по оригиналния текст на 102. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 102. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 59 за, няма гласове против, няма въздържали се. Единодушно е прият целият текст. Поздравления за Карин Калтенбах. Нашата комисия застана на едино становище по този текст. А водещата ни комисия е комисията по селско стопанство. Това е възможно най-добрият изход на единодушието. Преминаваме към точка 12 управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Докладчик по тази точка е Павел Пок. Започваме гласуването. Имаме три идентични 41, 42 и 43 за, против въздържали се, приемат се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 51-52, кой е за? Против,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 против, въздържали се. Не видях ръце от страна на зелените. Правим проверка по 64. Гласуването приключи. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. След това 68 и едно устно изменение. Кой е за 68 с устното изменение? Кой е против? въздържали се, проверка. 68 проверка. Един глас на НП в повече. Продължава един глас в повече от НП да има. Сега е добре. Гласуването приключи. Уху. Отхвърля се. Тогава ще гласуваме по текста без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се отново проверка. Откривам гласуването. Гласуването приключи. М- нищо не се е променило, значи пак е отхвърлено. Продължаваме с 69. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 70 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 71 за. Против? Въздържали се? Приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Проверка. 73 се проверява. Гласуването приключи. Прието. Мъжете на либералите не си вдигат ръцете. Преминаваме към 74. Кой е за 74? Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против. Отпада всъщност. Отпада. 105 е, отпада. Да, 103 бе отхвърлено. Тогава трябва да гласуваме по 105. Още веднъж. 105. Е, кой е за? Против? Отхвърля се. Проверка правим. Приключи гласуването. Отхвърля се. Стои четири. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 от отпада. Продължаваме с 104. Кой е за 104? Кой е за 4, извинете? А, приема се. 106. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против е, приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се.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 Гласуването приключи. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, 36 проверка. Откривам гласуването. Приключи гласуването. Приема се. Тридесет и осем. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за против, въздържали се, отхвърля се. И така проверяваме 6. Гласуването приключи. Съвсем ясно отхвърляне. Сега Финално гласуване, електронно, откривам гласуването. Гласуването приключи. 29 за, 12 против, 17 въздържали се. Поздравления за докладчика Павел Поц. Благодаря ви за работата. Благодаря. Вие Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Зомър не е тук или? Информиране на потребителите относно хранителните продукти. Това гласуване е отложено за следващата седмица но има възможност още веднъж да а, говорим по тази комплексна тема. Можем да използваме времето днес преди обед. Yes, colleagues, we move on with the agenda and... Добре, колеги, да продължим с дневния ред и да дам думата на госпожа Рената Зома. Благодаря, господин председател. Би било добре колегите да заемат местата си. Я, либе колеги, Скъпи колеги, гласуването по моя доклад относно етикетирането на хранителните продукти е отложено за идната седмица. Искам да подчертая, че първоначално то трябваше да бъде гласувано през идната седмица. Опитахме се да изтеглям гласуването по-напред за тази седмица, но възникнаха големи проблеми както за секретарията, така и за нас, тъй като са внесени около 400 изменения и много бавно вървеше работата по писмения им превод. Последните преводи на измененията бяха готови, доколкото знам, вчера. Все още не е изяснен въпросът за допустимостта на някои изменения. Има много ясни правила във връзка с процедурата на второ четене. Така, например, не е допустимо членове на парламента, които не са членове на съответната ресорна комисия, да внасят предложения за изменения. А такива бяха внесени от някои колеги. Не е допустимо също така да се внасят изменения по пасажи, които са отхвърлени на първо четене. По време на последното разискване, което проведохме, вече се спрях върху основните точки, по които все още има проблеми във връзка с второто четене. Днес ще повторя изложението си, тъй като някои от вас не присъстваха на миналото разискване. Основният проблем е етикетирането в предната част на опаковката. Вторият проблем е свързан с етикетирането, оказващо происхода на хранителните продукти. Що се отнася до етикетирането в предната част на опаковката, ситуацията е следната. На първо четене решихме на в предната част на опаковката да се оказва калорийното съдържание, например на 100 грама, както и да се съдържат указания за съставките на продукта, като например захар, сол и наситени мазнини. Съветът на министрите принципно отказва такова етикетиране, тъй като според него не може да се даде окончателно определение на това какво е предната част на упаковката. При редица продукти интерпретацията може да е много разнородна. Аз предложих при всички положения да се дават указания за енергийното съдържание на продукта, след първо четене други колеги предложиха да се оказват и редица съставки, също в предната част. Мисля, че ще можем да постигнем компромис. Още един проблем е свързан с това, че в момента се провежда активна лобистка дейност, именно във връзка с етикетирането в предната част на опаковката. До този момент не съм била свидетел на подобна агресивност от страна на лобистите. Според мен това не е почтено. Знам за редица колеги, към които по този въпрос са се обръщали лобисти. Не мисля, че трябва да го приемаме. Нямам а, нищо против а, в предната част на опаковката да се дават указания за порционирането, но при всички положения трябва да има указания за енергийното съдържание на 100 грама или на 100 милилитра. Проблемът във връзка с порционирането си остава, а именно не е определено какъв е грамажът на една порция. Една порция може да е или би трябвало да е сравнително малка или по-точно производителите занижават данните за порциите при по-висококалорични продукти. Но защо да не е възможно такива указания да се дадат на задната част на опаковката? Вторият голям проблем е свързан с етикетирането относно происхода на продуктите. Много изменения бяха внесени. В момента все още се опитвам да ги сортирам. Искам да подчертая, че вече са на лице редица отраслови разпоредби относно етикетирането на происхода, например за пресни плодове, зеленчуци и риба. По отношение на млякото би било по-добре също да въжат отрасловите разпоредби вместо общо изискване за етикетиране. За мен лично не е никакъв проблем предложението на съвета на министрите да се въведе задължение за етикетиране на происхода на месото. Свинско, пилешко и други видове месо, като например овче и козе. Разбира се, трябва да има възможност за всички видове продукти доброволно да се поставят етикети, оказващи происхода, дори на регионално равнище. Не е допустимо обаче да се заблуждават потребителите. т.е. употребителя да се остави впечатлението, че продуктът е от някъде другаде, а не от същинското си място на происход. На първо четене решихме също да се оказва и происхода на съставките на продукти, които са били обект на преработка. Съветът на министрите твърди, че не е възможно да се правят подобни указания, тъй като происходът на съставките се променя ежедневно или ежеседмично. Съгласна съм с това, няма смисъл да се оказват 20 различни происхода за една съставка. Тоест всички страни, от които производителят я закупува. закупуването на съставки за преработени продукти се извършва на световния пазар. Живеем в глобализиран свят и решаващо в това отношение са качеството и цената. Те могат да се променят ежедневно и съответно се променя и мястото на происход на съставките. Това е аргументът на съвета на министрите. Мисля, че е изключително трудно да постигнем компромис по тази точка. Можем обаче да постигнем компромис относно четимостта на етикетите. Още на първо четене застанахме на една позиция. Все още обаче има различни становища относно задължителната големина на шрифта. Съветът на министрите предлага размер от 1,2 мм за височината на буквите. Някои колеги предлагат по-малък размер. Аз предлагам с оглед на четимостта на етикетите да се придържаме към предложението на съвета на министрите е 1,2 мм. Има и предложение големината на шрифта да се намали до 0,9 мм ковки. Това също е разумно. Има някои изменения, които са идентични, но са внесени по различни членове от текста. Мисля, че по тях също можем да се споразумеем. Пример за такова изменение е изключване от обхвата на разпоредбите на микропредприятията. Аз също направих такова предложение заедно с друга колега за второ четене. По същество предложенията ни не се различават, внесени са само по различни членове така че ще можем да постигнем компромис. На последно място ще се спра върху още един проблем. На първо четене се споразумяхме имитациите на хранителни продукти да бъдат съвсем ясно етикетирани. Става дума, например, за сирена на растителна основа. Ще продължим да настояваме за такова ясно етикетиране. То е важно за потребителите. Съветът на министрите обаче твърди следното. Ако трябва в предната част на опаковката да окажем, че въпросният продукт е само имитация, то не трябва да използваме същото име. Тоест, само истинското сирене може да бъде наречено сирене. Предложихме тогава на опаковката да се окаже, че продуктът е Имитат. Но съветът на министрите също бе против това, след дълги разисквания в работната група. Възможно е производителят да твърди, че в случая не става дума за имитат, а за един абсолютно нов продукт. Затова съветът на министрите предлага да не се използва понятието имитат. Мисля, че аргументът на съвета на министрите е логичен. Затова трябва да стигнем до някакъв компромис, който да не включва използването на понятието имитат. То би могло да бъде подвеждащо. Това бяха встъпителните ми бележки. Искам да ви обърна внимание, че съм поканила докладчиците в сянка на среща, която ще се проведе утре. Ще обсъдим проблемите, които очертах току-що. Надявам се, че ще можем да направим и компромисни предложения. Председателят, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за многото работа, която е свършил и ни представя днес знаем какво ще кажем всички ние, така че ми се по този въпрос, така че ми се струва малко безмислена тази дискусия, но все пак по второто четене изискванията на парламента са ясни по, въпрос, по дадени въпроси, по други обаче не. Но главните въпроси са за предната част а, а, на опаковката – а, за наситени и ненаситени мазнини, захари, а, соль и така нататък. Важното е, че наистина трябва да се определи какво значи предната част на а, е, на опаковката, да струва ми се, че докладчика съвсем правилно показва, че е важно потребителят да може да идентифицира много бързо и лесно какви са хранителните стойности за съответния продукт, който желая или не желая да закупи, защото иначе когато е неясно и голямо количество информацията, тя не служи особено, защото сърдечните заболявания, диабета, инфаркта, това са заболявания, които а, са, са нещо, което може да бъде подпомогнато от храните, затова потребителя трябва много добре да може да види а, предупреждение по този въпрос на опаковката. Що се отнася до происхода, страната на происхода, а, докладчика казва следното трябва за месото да има, обаче трябва също и за млечните продукти да има такива. Да, да, за месо, за всички видове месо е много важно, аз съм съгласна, но мисля, че незабавно трябва да се включи а, страната на происход и а, местни продукти. Например, лазаня от говеж... с говеждо или пилешки хамбургер, еми да, трябва да знаем а, дали лазанята от Италия или а, хамбургера е от а, някоя м, далечна страна най-малкото потребители има правото да знае всичко това. Това е още една от точките, които исках да засегна. И последното. А, трансмазените, те предизвикват Алцхаймер, сърдечни заболявания, безплодие и други подобни. Не знам как може това да проработи. Защото ако имаме в а, един продукт, две съставки, за кои, в които има а, такива мазнини, тогава какво правим, ако едните са оказани, а другите не са? Ми това ще е много заблуждаващо и аз смятам, че това не трябва да се допуска. Аз съм за това, например, ако решим да дискутираме пълната забрана на този вид мазнини, но, мазнини, но ако това не е така, аз смятам, че това доброволно обявяване на етикетите на а, мазнините е абсолютно подвеждащо. Така, ние искаме да направим това, което е важно за потребителя, това, което той държи да получи като информация на етикетите. Етикети, които да са лесни, а, достъпни а, за прочит и разбиране и да има висока степен на честност. Ето защо аз си мисля, че по много от основните въпроси изобщо не трябва никакви компромиси да се разискват и за това съм загрижена. Благодаря. Благодаря. Останалите докладчици във сянка като че ли не са се появили още, но като се появят ще им дам думата. Сега нека да започнем с списъка с ораторите. Дагмар има думата. Благодаря, господин председател. Ще направя някои общи бележки във връзка с измененията. Те все още са много на брой. 402. 402 изменения за второ четене. Това е много. Не съм сигурна, че ще можем да постигнем разумни компромиси, като се има предвид количеството на измененията. Госпожа Уилмут застана на много ясна позиция по някои точки. Аз също ще се изкажа по някои изменения. Първо, измененията във връзка с страната на происход. Тези изменения бяха внесени на първо четене, те бяха и приети. Обедена съм, че информацията за происхода на даден продукт или за съставка потреби На информираност настояща и Европа закупува те в... Аз закупувам продукти, защото там биотици съм сигурна контрол подобен вид избор. Обедена съм, че потребителите искат на опаковката да бъде оказана страната на происход. Има проблеми с устния превод ли? Предполагам, с устния превод към английски. Докладчикът разясни и ситуацията на ниво съвет на министрите, но в момента не се интересувам от позицията на съвета. Ще видим каква е тя по време на помирителната процедура. Уверена, сигурна съм, че ще се стигне до помирителна процедура. Няма да можем да се споразумеем на второ четене, като се има предвид броят на внесените изменения. Нека се поставим на мястото на производителите. Те също са от значение. Ще могат ли да се справят с изискванията? Мисля, че можем да постигнем компромис по отношение на производителите и на етикетирането. Някои продукти са доста лесни за етикетиране. Имам предвид млякото и местните продукти. Други продукти обаче, които имат една основна съставка, също трябва да бъдат обект на задължително етикетиране. Според мен няма толкова много производители, които са сключили договори за доставки с минимум 20 или дори повече страни. Да вземем за пример Германия и производител, който произвежда някакви сладкиши, за които са необходими бадеми. Сигурна съм, че той не закупува бадемите в 20 държави, а най-много в 5 или 6. Не искам да налагаме на производителите невъзможни за спазване изисквания, но те трябва да осъзнаят, че етикетирането е важно и че трябва да положат усилия. Не мисля, че производителите полагат някакви усилия в това отношение. Вторият въпрос е свързан с информацията за съдържанието на калории на порция от продукта. Мисля, че е прекомерно толерантно да позволим на производителя сам да определи размера на една порция. Дали това е една чайна лъжичка, една чаша или един резен. Но потребителят иска да знае какъв е, какво е съдържанието на калории на една порция. Той не иска да прави някакви сложни сметки, като първо измери продукта и след това пресметне на колко лъжици или на колко чаши се равнява. Мисля, че в това отношение не трябва да допускаме никакви компромиси по отношение на производителите. Трябва да е задължително да се оказва съдържанието на калории на една порция. И на последно място ще се спра върху моето изменение номер 392, внесено заедно с госпожа Крамер. Има организации, представители на определени отрасли, които ни носят документи тук в залата, защото мисля, че не си четем електронната поща. В бюрото на Европейския парламент е създадена специална работна група за достъпа до Европейския парламент и ще настоявам за това достъпът да бъде затруднен. Наистина тази лобистка организация никак не си е направила добра услуга и ще съжаляват за това. На първо четене внесохме изменение, което бе прието. То бе внесено по-точно от госпожа Зомер. В това изменение се предвижда измененията, извинете, храните да бъдат указани в приложение 6, част Б, латинско. Става дума за храни, които съдържат екстракти от плодове и зеленчуци, които са били извлечени по определени методи и се съдържат в концентрирана форма в съответните продукти. Това са е, естествени отцветители, като например цвекло, моркови. Трябва да се прави разлика между такива естествени отцветители и изкуствените. И защо трябва да даваме предимство на отрасъл, който произвежда изкуствени отсветители, за сметка на други отрасли, които работят с естествени отсветители? Това не е необходимо, тъй като конкуренцията ще определи кой от двата отрасла е по-популярен сред потребителите. Надявам се, че госпожа Зомер ще продължи да поддържа това изменение и на второ четене. Обедена съм, че това е един важен аспект и смятам, че трябва да упоменем естествените отцветители, така наречените храни отцветители, тъй като това не са изкуствени съставки. Трябва да се направи разлика между естествени и изкуствени отцветители. Измененията за които говорих, са много важни и мисля, че именно по тях трябва да се опитаме да постигнем компромис. Госпожа Костет, благодаря, господин председател. Бих искала да засегна три точки на бързо. Когато става въпрос за минималните размери на етикетите, разбира се, че ние нямаме намерение да налагаме странни неща на бизнеса. На първо четене ние говорихме в парламента, че искахме да се оттървем, т.е. да премахнем идеята за минималните размери, обаче съвета, за съжаление, не пожела да го направи. Ето защо аз реших да предложа изменения за да преодолеем това, за да в същото време да не наказваме онези, които произвеждат свърхмалки опаковки. И в същото време смятам, че може дори да е опасно да се наложат минимални количества а, опаковки, например, на бебешките храни. Те са обект на друг закон. Освен това, увеличаването на порциите, за които става въпрос, че са с такава или друга хранителна стойност, трябва да бъде прекратена, защото много хора ще консумират определени количества и все по-големи количества и когато има, да кажем, консерванти, те могат с натрупване да станат опасни. Ние знаем, че гражданите на Европейския съюз искат да знаят също така и происхода, страната на происход на определени храни, за да не кажа на всички и някои съставки в тези хранителни продукти. А ако, да кажем, съставката представлява 50 или дори повече от 50% от а, обема, нормално е такива ам, суровини да бъдат а, упоменати и оказани на етикета. Особено ако происходът ам, е различен от происходът на целия краен продукт. Така, основните съставки и оказване на държавата на происход. Еми, натрия, например. Ние с, а, госпожа Готиерес също сме а, предложили някои подобни на други колеги а, изменения. Наистина, и, в натрий има в естествено състояние в някои от веществата и храните, да кажем, в прясно или кисело мляко. И да каза да се установи какво точно е количеството на натрия в даден хранителен продукт, е необходимо да се добави към информацията за султа и количеството на личен натрий. Благодаря. Господин Крамер, ще се спра само върху четири точки, които са особено важни за мен. Първо, етикетирането относно происхода на продукта. И ще взема отношение показаното от госпожа Рот Берент благородно намерение да предоставим максимална информация на потребителя за происхода на продукта, който закупува и възнамерява да консумира но мисля, че подходът на съвета на министрите е правилен. Той застава на позицията, че не е възможно да изискаме такава максимална информация без оценка на въздействието. Госпожа Род Берент самата заяви, че не бива да поставяме неизпълними изисквания на производителите а в някои случаи тези изисквания наистина биха били неизпълними. Да вземем за пример киселото мляко или кетчапа. Не става дума за това, че доматите, съдържащи се в кетчапа, могат да произхождат от 20 различни страни. Но въпросът е да не поставяме прекомерни изисквания относно информацията за происхода, тъй като происходът се променя постоянно и би било трудно да се оказва подробно за всяка следваща партида от продукта. Трябва да подходим наистина внимателно, за да не прекалим с изискванията си. Мисля, че поне за продукти, които са били обект на обработка или където конкретната съставка е над 50% от съдържанието на продукта, трябва да се извърши оценка на въздействието. При определени продукти производителят е, има определени мотиви за оказване на происхода, тъй като с происхода се отъждествява и самият продукт. Ще ви дам за пример е, марка кисели краставички в Германия, Шпревалто. Проведохме и много теоретично разискване за това къде да бъде разположен етикетът. Решаващо е, решаваща, извинете, онази част от опаковката, която попада в полезрението на потребителя. Но никак не е трудно също да извадим един продукт от рафта и да го обърнем – и да прочетем какво пише на етикета. Така че не бих препоръчал категорично да изискваме етикета да е в предната част на опаковката. Трябва да е в онази част, която попада в полезрението на потребителя. И етикета трябва да бъде лесно идентифициран. Трябва да отчетем и вътрешния пазар. На първо четене посочихме, че националните разпоредби не би трябвало да бъдат възможни в допълнение към приетото от нас. Говорим за вътрешния пазар, за минимално ниво на хармонизация. Ако позволим на държавите членки да приемат и свои разпоредби в допълнение към нашите, то това няма да бъде никак добър подход, особено по отношение на по-малките производители, които не могат да лобират тук. Ако държавите членки могат да приемат допълнителни към нашите разпоредби, то това ще се отрази неблагоприятно върху вътрешния пазар. Определени организации на производителите често ме запитват как най-добре могат да отстояват своите интереси тук в Европейския парламент. Днес със сигурност знам, че мога да им кажа, не трябва да подхождат както тази лобистка организация, която непосредствено преди гласуването ни разпредели тук материалите си. Това е наистина дръско и не трябва да се прави така. Освен това, в документа се съдържат и някои неверни твърдения. Имам предвид изменението за естествените отсветители. В документа се твърди, че в бъдеще производителите ще могат да използват всякакви естествени отцветители, без да оказват происхода им на етикета. Но това в никакъв случай не е вярно. Dziękuję bardzo. Wszystkim nam zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów była bardzo благодаря. За всички нас е важно информацията за потребителите да е точна и да служи на европейците. Никой не предполага и не смята, че ние биваме управлявани от лобисти. Що се отнася до казаното от колегата, бих желал да кажа, че измененията са чист лобизъм. С оглед на оценките, които получих от е, един институт в моята страна, аз е, представих изменения. Много е, ще съм благодарна, преди да ни опреквате в лобиране, да уважавате нашите научни институти. първият ми коментар във връзка с страната по происход. Не съм съгласна с някои колеги, които казаха, че нещата могат така да бъдат прияти, че получаваме информация, която е неразбираема, особено по отношение на продуктите, които са преработени. Това, което Франсуаз каза, е много важно. Важно е да получаваме информация за основната съставка на даден продукт, т.е. съставката, която съставлява повече от 50% от него. Важно е дали Получаваме, например, месото от Латинска Америка. Важно е това да бъде обозначено или, например, дали става дума за генно модифицирани организми или дали продуктът е от територията на Европейския съюз. Наскоро, например, си купих чесън. Ставаше дума за фирма от Испания. Два сорта чесън продаваше тази фирма. Единият сорт чесън беше от Испания, другия от Китай. Много важна е информацията. Трябва да се посочват калорийната стойност. Ако имаме информация, не, всъщност фон, на който е, шрифтът не се чете, тогава и най-едрият шрифт няма да помогне информацията да е четима за потребителя. Нека си го кажем ясно. Хората няма да обикалят магазините с лупа, за да четат информацията, която и без това не се чете. Важен е не само размерът на шрифта, но и фонът. Много е важно на а, предната страница на опаковката да се посочва енергийната стойност. И аз често казвам, че имаме две възможности да говорим за енергийната стойност. Ако човек купува продукт, който е опакован, тогава трябва да си призная, че а, а, специално в а, моето обкръжение много малко хора си правят тази сметка. 100 грама, на колко са равни, една порция ли е? А, има много възрастни хора, например, обаче за които е важно масленото съдържание на продукта, дали съдържа малко мазнини. И това всичко е важно при цялостното третиране. Нека не забравяме диабетиците, нека не забравяме хората с алергия. Възможността да се калкулират нещата в порции е много важно. Разбира се, Ако на предната страница се посочи, че 100 грама от даден продукт съдържа еди колко си калории, а на другата страница, че опаковката съдържа 125 грама, никой няма да гледа обратната страна на продукта, за да види за колко калории става дума. По този начин информацията на предната страница, на предната част на опаковката е погрешна. Винаги казвам, че аз купувам за хора, а, които се нуждаят от тази информация. Like to... Благодаря. Бих искал да засегна две неща. Така, за страната по происход. Да, така е. Добре е да има информация, която да е опростена и в същото време да дава достатъчно богата а, картина. Знаем малко и в същото време се интересуваме силно от страната на происход. Аз мисля, че трябва да сме внимателни на наши, спрямо нашите граждани, нашите избиратели. Аз по-скоро бих казал, че потребителите са на първо място, а производителите на второ в този случай. Защото в крайна сметка ние произвеждаме, а защото има потребители, а не обратното. Второто, което искам да засегна е във връзка с едно проекто изменение, което беше гласувано на, първото, а, на първо четене като точка от преамбюла а, за мултиплекса. И храната, която а, става въпрос за опаковки храна, която е опакована на място, която е а, а, ниско, с ниско съдържание на а, хранителни елементи, освен на а, освен на калории. И това кара хиляди и хиляди млади хора, защото те са тези, които ходят на мултиплекс кината най-вече, а, да се хранят с а, наситени на мъзнини храни и по този начин затластяването става проблем в почти всички страни. Ето, ако искаме да постигнем някаква промяна в поведението на потребителите, трябва да направим така, че хората да знаят какво става. Да, защото като се отива на мултиплекс а, а, кино, обикновено а, всички се смятат за а, много страхотни, ако си вземат а, опаковка с храна, която им се предлага, като например а, пуканки, газирани напитки и си ги ядат в тъмното. А какво имат им в тези а, напитки? Има захар и в а, пуканките има мазнини и сол. Това е. А, и хиляди, десетки хиляди, за да не кажа милиони младежи, точно това консумират по кината. А, някои от тях са юноши и девойки, други са а, на 20 и няколко години. Това са а, голямата част от посетителите на мултиплекс кината. И тъй като родителите им не са наблизо да ги контролират какво консумират, те с голямо удоволствие го правят. Аз мисля, че ние трябва да контролираме така. А сега господин Роси. Благодаря, господин председател. Нека да отбележим на първо място, че има някои неща, които докладчикът прие нашите идеи. Обаче има и някои, с които сме абсолютно несъгласни. Енергийното съдържание на 100 грама, например. Според нас това е абсурдно. защото има такива висококалорични храни, като например олио, е, които в е, една супена лъжица съдържат 1000 е, калории или нещо от сорта. Това не са 100 грама. 100 грама олио са 900 грама мъзнини. А, извинявайте, 900 калории. Обаче, тези 100 грама, а ако се употребяват само като единица, в която се изчисляват калориите, то тогава ще подведем потребителите. А ето за това става въпрос за доза, за порция а, и за 100 грама или милилитра. може би да ги оставим те да решат, потребителите да решат какво точно да да употребяват и да сложат на етикета. И аз и мисля, че това е в интерес на потребителите. Е, има лобисти, които предлагат неща, които са абсолютно неприемливи. Но а, въпроса е защо да си крием главите в пясъка. Защото ни е страх да не ни обвинат в защита на някакви компании или аз мисля, че няма нищо страшно в това да настояваме изрично да се упоменава страната на происход на дадена храна или съставка. Така, светофарите. Например, а, за член 9 има едно изменение 44 и а, още едно изменение, което касае следното. Еми, захарта е вредна спрямо, да кажем, сирането е. Добре, как ще изчислим кое е по- опасно. Ще сложим и на сирането ли червения, червения сигнал на светофара? И естествено, че плюс това, кой ако е нормален човек, изяжда един килограм сирене или а, един килограм магданос или нещо от сорта. Обаче указанията а, в, на етикета показва какво се съдържа в един килограм магданос и какво в а, 1 килограм сирене. Страница 30. Но, да, човек може да се чуди. Защо производителя да не използва друг език, освен на английския? Да, ама ние така забраняваме всички други езици да се употребяват. Добре, защо пък да не го сложи производителя на италиански а, или на френски или на немски, ако е германски производител. Не виждам защо пък трябва да го ограничаваме до еди кой си език. А така, изменение 30 на страница 33. Ето тук. Още нещо много странно. Забраняваме публикуването по намаляването на захарите и мазнините. Но аз искам подкрепа от зелените, които обикновено са добре информирани по тези въпроси. Добре, а ако запиша фибри или влакнини, а, и в тези влакнини има определено количество мъзнини. А защо аз това да трябва да го а, запиша, след като а, в влакнините а, мастните елементи не се разтварят и се изхвърлят от организма? Доста ми е странно това. Така, най-различни бройки номера имаме тук. Знаем, че когато всеки път нещо се обърка, ще трябва да се връщаме в комисията и пак да гласуваме. Чакайте сега, дайте да решим какви, а, а, какви процедури да предприемем. Примерно, когато става въпрос за мерките, в които ще се определят калорийните стойности и разни други, да го оставим на съвета. 66-та страница, сега а, на страница 38 изменение 66. Така по отношение на дневната доза на една жена на средна възраст. Еми, хранителната и дневна доза е различна от хранителната дневна доза на същата възраст на мъж. Не може един стандартен човек да си измисляме, защото детето има твърде различни и, а, нужди от един мъж а, 100 килограмов. Добре, ако ще трябва някакви осреднени стойности да прилагаме, то тогава да пишем за мъж средностатистически и за жена. Добре, ако вземем жената, ще знаем, че и трябват 500 единици, примерно, а на мъжа ще му трябват поне двойно повече. Е и тогава информацията е подвеждаща, разбира се, за половината свят. Очевидно ми се вижда, нали? Може ли докладчика как а, на една опаковка замразени, замразени смесени зеленчуци и риби а, за приготвянето на рибна супа или нещо от сорта, където има 40 съставки. Мога ли да знам а, докладчика а, как си представя, че ще се сложат информации за, да кажем, рибата, която е, е заловена на някаква дата и след това замразена. Добре, обаче след това има 15 зеленчука, 3 вида риби и всички те са замразявани по различни времена и тогава 18 такива ли искаме? Една дата за граха, една дата за картофите и така нататък и може би ще трябва по един пътеводител да връчим на, на потребителя, на човека, който си купува един пакет с замразена супа и да му кажем, внимавай, три зърна от граха а, и ми че срока след един месец. И така нататък. Така, още нещо. Когато се нарязва в магазина колбаса, а, защото клиент е поискал да му бъде нарязана. Ми маха се, разбира се, а, етикета. Това е така, обаче има и такива предварително нарязани и опаковани. И тогава на едните има етикети с информация, на другите няма. Трябва условията да са еднакви. Така. Знаем, че някои супермаркети, вериги супермаркети, а, си поставят собствения етикет на доста хранителни продукти, които продават. А и по този начин абсолютно не можем да разберем кой всъщност е произвел този хранителен продукт. Благодаря. Клаус. Благодаря. Когато става дума за хранителни продукти, всички сме много чувствителни. Всички много сме възбудени, също времено знаем обаче, че потребителите купуват според портмонето си и те купуват преди всичко ефтино. Ние сме на второ четене и трябва да се приближим малко едни към други. Имаме 402 изменения и никъде не се вижда тенденция към сближаване на позициите. По отношение на две-три точки, които са важни за мен, искам да се изкажа. Става дума за обозначаването на происхода. Аз идвам от е, областта на селското стопанство. Ние имаме е, едно млечно стопанство в е, Айфел. Е, оттам млякото и е, другите продукти се доставят Белгия, Люксембург. Как трябва да се извършва обозначението? В този момент е, обозначението на происхода става по-скоро не се а, случва, не се отбелязва страната или региона. Аз мисля, че тук има така огромно предимство за рекламата за предприятията, защото ако потребителят задължително иска да знае происхода, тогава според мен това може да се намери. А, навсякъде в Европейския съюз ние разрешихме купуването на продукти в а, фермите. Имаме регионални продукти, които могат да бъдат изнесени отпред и да се продават. Ако, примерно, върху доматения кетчуп не е записано откъде са взети доматите за производството му от Чили или от Испания, аз мога да се откажа от купуването на кетчуп, ако искам. Аз си мисля, че при обозначаването на происхода хранително-вкусовата промишленост е, би имала голямо е, предимство по отношение на рекламата, ако потребителите искат да знаят происхода. И със сигурност хранително-вкусовата промишленост ще се възползва от е, това предимство, така че моля колегите да имат предвид това и да не превръщат въпроса в така, ключов момент по време на гласуването. За мен е важно и ми класификациите на хранителни продукти да бъдат обозначавани като такива. И когато Рената Зома разказва, че а, с измислени имена, а, имитации и иновации, а, всъщност аз трябва искам да кажа, че имитацията е нещо много различно от иновативен продукт. И аз много държа на това нещата да могат да бъдат назовавани с истинското им име и да се казва, че това е заместител на еди кой си продукт. В, след войната, за радост преди много-много години, в Германия имаше ерзац кафе, защото просто нямаше нормално кафе. И хората просто го копираха. И ако можем така да наречем и ерзац сирането, би го разбрала. Не бих, не бих искала а, сега да влизам в спорт, на предната страница на упаковката или на задната да е записано. Колежката каза, че е хубаво, госпожа Хюбнер каза, че е хубаво това да се чете да е четимо, включително и ситен шрифт, но да се чете. Във всеки случай, ако трябва да се обърне опаковката от обратната страна, това също може да стане. Това не е нещо, за което искам да се хващам. Във всеки случай, искам и се да постигнем добър резултат, около който да се обединим. Благодаря, госпожа Юзъл. Gracias, presidente. Eh, yo lo primero que quiero es reconocer el, el trabajo de la señora. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика госпожа Зомер за извършената работа. Задачата й бе наистина изключително трудна. Съгласна съм с всичко изложено от госпожа Зомер. Ще се спра върху една конкретна точка във връзка с етикетирането. Що се отнася до етикетирането, трябва, разбира се, да вземем предвид вътрешния пазар. Тоест не трябва да допускаме паралелни национални разпоредби. Те могат да се отразят неблагоприятно както върху стопанските субекти, така и върху потребителите. При етикетирането трябва да постигнем баланс между потребностите на потребителите и изискванията, които можем да поставим на производителите, така че да бъдат изпълними. Големината на шрифта трябва да бъде такава, че той да бъде четим, а конкретната големина зависи, разбира се, от размера на опаковката – по въпроса за обозначаването на страната на происход. Тази информация, разбира се, е много важна за потребителите, особено по отношение на пресни продукти, например прясна риба. Обозначаването на происхода трябва да става на доброволна основа. Може да е от полза за производителя да обозначи происхода, тогава той трябва да има възможност да го направи, особено ако продуктът е с происход държава от Европейския съюз. В Европейския съюз се поставят много строги условия, извършват се много строги проверки по отношение на происхода така че оказването на происход страна в Европейския съюз вече само по себе си е атестат за качество в сравнение с продукти от трети страни. И съм сигурна, че именно заради това предприятията доброволно ще обозначават происхода на продуктите си мотивите на производителите за това са конкурентните предимства, които могат да проистекат. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Позволете ми да направя някои бележки, въпреки че разискването вече трае доста дълго. Основната ни цел трябва да бъде ясна и надлежна информация за потребителя. Но трябва да отчетем не само потребностите на потребителите. Трябва да вземем предвид и производителите. Трябва да отчетем последиците от прекалено строги изисквания спрямо производителите. Те могат да бъдат неблагоприятни и за потребителя. Ако въведем прекалено строги изисквания, то съмнения ще изразят производителите, най-вече малките и средни предприятия. По въпроса за размера на порциите, мисля, че той винаги трябва да се оказва на опаковката. Информацията за размера на порцията помага на потребителя да направи своя здравословен избор. Ако калорийната стойност се оказва само за, например, 500 грама или 500 мл, а не за една порция, то това често е подвеждащо. Защо? Защото потребителят не може да изконсумира половин килограм от нещо наведнъж. Задължително обаче трябва да се оказва калорийното съдържание на 500 грама или 500 милилитра на предната част на опаковката. Ще добавя и още нещо. Моето изменение е номер 302. Опитах се да предложа компромис по този въпрос. Кадини. Госпожа Кадини. Благодаря. Също ще бъда кратка. Става дума за последни уточнения по едно дълго разискване. Нерядко заставахме на доста различни позиции в опита си да намерим решение за наистина много сложни проблеми. Но мисля, че основният ни ориентир трябва да бъдат интересите на потребителите. Те трябва да са водещи. А това вече само по себе си е доста трудна задача да се ръководим неизменно от интересите на потребителите. На последния етап от разискването почти нищо не казахме за така наречените частни етикети. Но мисля, че това е въпрос, който интересува потребителя. Независимо от това каква марка е оказана на етикета или коя дистрибуторска фирма, за потребителя е важно да знае къде е произведен продукта. Възможно е като си купя нещо и се прибера вкъщи и зачета по-внимателно да установя, че продукта е произведен някъде съвсем другаде – А по отношение на замразяването, мисля, че изискването за датата на замразяването, за оказване на датата на замразяването е дискриминиращо. Има много други продукти, обработени по различен начин, за които няма такова изискване. Не мисля, че трябва да вменяваме допълнителен финансов товар на вериги от супермаркети, които и без това провеждат много строг контрол по отношение на замразените продукти. И ако По отношение на четимостта, всички сме съгласни с това, че тя е много важна. Не е достатъчно да се въведе изискване само за големината на шрифта. Има и много други аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Една последна бележка по нещо, което е много важно за мен. Постоянно възниква объркване във връзка с данните за калорийното съдържание на 100 грама, например. Важно е да се дават такива данни, за да може потребителят да направи сравнение между калорийното съдържание на отделните продукти. Добре, обаче, за да бъде той напълно информиран, да се окаже и калорийното съдържание на една порция. Особено когато продуктът вече е порциониран, например, т.е. ако мога да изям цялата опаковка наведнъж. Имам предвид продукти като шоколад или солени бисквитки. В противен случай потребителят трябва да измери цялата опаковка и да раздели съответно на 80 или на 50 грама. Важно е да се окаже калорийната стойност на 100 грама. Резултатите от проучвания сочат, че е по-лесно обаче за потребителя, ако му се оказва калорийното съдържание на една порция. Добре е да се окаже калорийното съдържание на 100 грама, но трябва също така да се окаже и съдържанието на калории на една порция, тъй като консумираме продуктите на порции. Нерядко също така продуктът вече е порциониран предварително. А когато имам информация само за калориите на 100 грама, ще ми е сравнително по-трудно. Ако всяка сутрин ям по 4 бисквитки, то няма да измеря бисквитките, за да знам колко калории съм поела. господин Шлитер. Съжалявам, че пропуснах голяма част от разискването. Много е важно, според мен, да вземем предвид казаното от госпожа Уилмот. Внесохме съвместно няколко изменения във връзка с обозначаването на происхода. Ще се усъвършенстват разпоредбите относно обозначаването на происхода. Това е един важен инструмент за предоставяне на допълнителна информация, например за разстоянието, което е изминал продукта. Някои потребители не желаят да закупуват продукти, транспортирани на дълги разстояния. Внесохме някои изменения относно алкохола. Съветът също направи свое предложение. Една голяма част от европейските потребители въобще не знаят колко калории съдържа алкохолът. Повечето от тях знаят, че алкохолът може да вреди на здравето, но не знаят, че в определено количество алкохол се съдържат повече калории, отколкото в захарта. Едно Сладко вино, например, може да съдържа повече калории от лимонадата. Във връзка с калориите в алкохола и информацията за тях, мисля, че трябва да се придържаме към предложението на съвета. И сега ще се спра върху цяла серия от изменения от рода на изменение 152 на опаковките не бива да се оказват съставки, които изобщо не се съдържат в продукта. Ще дам за пример шоколадов сладкиш с боровинки или случай, когато на опаковката са оказани боровинки, но такива въобще не се съдържат в сладкиша. Имаше пример за такъв продукт в моята страна. На опаковката дори бяха нарисувани боровинки, но в сладкиша изобщо нямаше такива. И съответният контролен орган обаче не предприе никакви действия. А по отношение на вегетарианските и веганските продукти, мисля, че трябва да се въведат някои уточняващи изисквания. На първо четене постигнахме консенсус и за яйцата. Ако действително от 1 януари 2012 година забраним отглеждането на птици в клетки, то тогава ще трябва да се оказва на опаковките, дали яйцата са от пилета в клетки. Thank you. Благодаря, господин председател. Аз с а, страст слушах дискусиите и така малко с прискърбие чух мнението на Дагма Род Берент. А по отношение големия брой изменения и предложения за такива, надявам се, че ще има възможност да се концентрира цялата тази енергия върху най-важните а, е елементи, за да се постигне компромис при второ четене и комисията да може да работи а, с цялата си мощ и капацитет а, по, по ясно очертани цели. Да, знаем, че има много важни и важни въпроси а, кое, както беше подчертано и от повечето уважаеми членове на Европейския парламент. Така, по етикетирането и определене предната част на опаковката. Да, комисията подкрепи първоначалната идея по време на първо четене. Някои изменения, предложени от парламента, по отношение задължителността на оказването на пет елемента на предната част на опаковката върху етикета. Но съветът не последва тази, това предложение. на комисията и явната подкрепа от страна на парламента. Ние обаче с а, готовност бихме подкрепили друг вариант, който парламент отново би а, предложил по отношение предната част на опаковката, етикирането и така нататък. Така, очевидни бяха и различията в мненията и по друг въпрос тук в залата. И аргументите и на двете страни са много добре разбираеми. Да, разбира се, множеството потребители желаят да знаят происхода на хранителния продукт или на съставките, основните от него, но понякога също така, както се посочи, е трудно да бъдат оказани всичките. Вярваме, че позицията на съвета е нещо, по, което може да бъде ам, заобиколено съвсем, така че се надяваме да може от страна на парламента да бъде предложено нещо, а, позиция, която да ни помогне да постигнем компромис. Така. По третия въпрос, комисия, а, позицията на комисията така спечели а своите поддържници и се радваме, че докладчикът също смята и изрази мнение, че трябва да се подкрепи позицията на съвета. Аз обаче, господин председател, мисля да спра тук, защото това бяха основните теми, които разисквахме. Да, благодаря. Сега давам отново думата на докладчика, за да обобщи. Благодаря, господин председател. Виждате, че въпреки нееднократно сме провеждали разисквания по тази тема, все още има нужда от дискусия. Ще изтъкна следното. Приближаваме се към процедура на второ четене. И в навечерието на второ четене всеки от нас трябва да се замисли дали евентуално не трябва да прояви готовност за компромис. Всеки трябва да прояви готовност да сближи позицията си с тази на отсрещната страна, Надявам се, че утре на срещата с докладчиците в Сянка ще успеем да се приближим до някъде до подобен консенсус. Сега ще взема отношение в реда, в който бяха направени изказванията. Госпожа Уилмут посочи, че задължително трябва на опаковките да се посочва съдържанието на трансмазнини. Аз лично нямам проблем с трансмазнините, но проблемът е технически. Има изкуствени и естествени трансмазнини, между които обаче не може да се направи разлика. В редица продукти се съдържат естествени трансмазнини – ако въведем задължително изискване за посочване на съдържанието на трансмазнини, то това ще се отрази негативно върху продажбите на тези продукти. Имам предвид млякото и млечните продукти, които сами по себе си съдържат подобни мазнини. Това не може да се избегне. Това е единственият проблем, а именно, че не може да се направи разлика между изкуствените и естествените трансмазнини. Затова по чисто логически път мисля, че няма никакъв смисъл да се налага забрана върху трансмазнините. Все пак има продукти, в които те се съдържат априори. По отношение на големия брой предложения за изменение. Качеството си на докладчик, аз самата нееднократно внасях немалко изменения. Причината за това бе, че съветът на министрите не бе взел предвид много детайли, много колеги внесоха редица изменения и в резултат от разискванията на първо четене. Това е вреда на нещата. Освен на измененията по доклада ми по същество, внесох още около 30 изменения от чисто техническо естество. Измененията визират промени, необходими от, с оглед разпоредбите на договора от Лисабон. Правната служба ми посочи, че трябва да се внесат още някои такива чисто технически промени, свързани с договора от Лисабон. Но това не са промени по същество. По отношение на посочването на страната на происход. Много колеги се изказаха по този въпрос. Това е и въпрос, който е важен за потребителите. Не знаем дали обаче обозначаването на страната на происход е важно за всички потребители в Европейския съюз, тъй като до момента са проведени сравнително малко проучвания по този въпрос. Само в няколко държави членки има резултати от такива проучвания и те сочат, че обозначаването на страната на происход не е важно за потребителите. Разбира се, това зависи от конкретната страна членка. Възможно е в някои държави членки обозначаването на страната на происход да е много по-важно за потребителите, отколкото в други. Мога да дам пример с Германия. В Германия происхода не е решаващ за избора на потребителя. Германският потребител се ръководи от цената на продукта. В момента не разполагаме с аргументирани данни от научни изследвания за това доколко обозначаването на страната на происход е важно за потребителя. Имаме само становища на различни организации. Редица колеги посочиха, че обозначаването на страната на происход – би могло да представлява проблем, а именно да доведе до допълнителна административна тежест, най-вече за малките и средните предприятия. А трябва да отчетем, че хранително-вкусовата промишленост се основава на 80% на малки и средни предприятия. И крайна сметка разходите за този допълнителен административен товар се заплащат от потребителя, а не от производителя. Всички тези фактори трябва да бъдат отчетени разбира се и с оглед на консенсуса, който трябва да постигнем. Аз самата нямам нищо против въвеждането на изискване за обозначаване на страната на происход. Това изискване обаче трябва да е изпълнимо и не трябва да е свързано с несъразмерни разходи. Но мисля, че трябва допълнително да обсъдим този въпрос и със съвета на министрите. Що се отнася до оказването на големината на порциите. Има предложение за даването на точни данни за големината на порциите. Например, лъжичка, чашка или резен. Но резен може да се оказва само ако продукта вече е нарязан. Разбира се, чайните и супените лъжици не са с еднакъв размер в различните държави. Но подобни данни за големината на порциите могат да помогнат на производителя. Това са понятия, с които той борави. Имам предвид чайна супена лъжица резен, докато малко по-трудно ще му е да си представи колко точно са 25 грама, например. Затова предложихме Европейската комисия и съветът на министрите с участието на всички заинтересовани страни да определят как точно да се оказва големината на порциите. Не е лесен този въпрос, но би трябвало да можем да се споразумеем. Още в самото начало казах, че нямам нищо против оказването на големината на порциите, но не бива да заблуждаваме потребителя, като му посочваме прекалено малки размери. При всички положения трябва да се въведе изискване за съдържанието на калории на 100 грама от продукта, това е нашето становище, както и становището на съвета. Задължително е да се съдържат данни за съдържанието на калории на 100 грама на задната част на опаковката. Там ще се оказва и съдържанието на калории на една порция. В момента се води много активна лобистка дейност в подкрепа на това в предната част на опаковката да се оказват не само калориите на 100 грама, но и на една порция. по отношение на така наречените отцветяващи храни или естествените отцветители, още на първо четене предложих това изменение за естествените отцветители. Тук има нужда от допълнителни разяснения. Този въпрос е включен и в списъка ми от въпроси, които ще обсъдя с докладчиците в сянка утре. Днес получихме материали от една организация, Сдружение за прозрачност по отношение на хранителните продукти. Това наистина е позорно, не трябва да допускаме подобни неща. Also, ähm... При отсветяващите хранителни продукти тук отново има противоречащи си противоречащи си интереси от страна на промишлеността. И моето впечатление, но това бихме могли да го обсъдим утре с докладчиците в сянка, това може да е подвеждащо, ако правя реклама за това, че аз отсветявам само с отсветяващи хранителни продукти, т.е. чрез цвят, който съдържа много плод, което най-вероятно или в много случаи не е вярно, но смятам, че член 4 от регламента урежда този въпрос. Що се отнася до четимостта, размер на шрифта и прочие? Ние искаме да имаме четимост, искаме не само размера на шрифта да е уреден, но и контрастът между шрифта и фона отзад тези неща да бъдат определени и други аспекти също така. Това бе мое предложение от първо четене. Парламентът подкрепи това. Това отново бе внесено и е правилно. В тази посока ще изковем един компромис. Много аспекти на четимостта ще бъдат включени тук, например разстоянието между буквите, разстояние между цифрите и много други неща. Предложението е комисията да а, разработи задължителни правила, binding rules, за точното определяне на а, дефиницията на четимост. А, винаги съм била на мнение, че въпросът за това колко големи трябва да са буквите, колко милиметра да са високи или широки, е толкова технически въпрос, че ние като парламентаристи не можем да решим този въпрос. Специалистите трябва да се заемат с него и това се случи и според мен ние трябва да се присъединим към предложението на съвета. В това отношение има известно предимства по отношение на а, така, има а, резон за по-малки опаковки да се приеме по-дребен шрифт. А, при а минималните микроопаковките така или иначе трябва да бъдат освободени от различни разпоредби а, е, за етикетиране и надписване. И мисля, че в това отношение мненията ни не са много различни. На колегата Гростет бих желала да кажа, че обозначаването на специални хранителни продукти, например за а, е, бебета, е уредено в друго законодателство и аз съм на мнение, че там трябва да останат текстовете, уреждащи този аспект. Това е нещо, което се разбира от само себе си и не мисля, че представлява голям проблем. След това колегата Гростет спомена също натрия. Трябва да е възможно допълнително да се посочва съдържанието на натрии. Аз съм на мнение, че от научна гледна точка е коректно да се посочва натри, а не сол или соли. Ние обаче решихме да се посочва съдържанието на соли. Трябва да се посочва общото количество натри или натри от естествени източници. Ето такива предложения се чуват и аз мятам това за правилно, защото по този начин се дава информация за природата на продукта, но и за други натриеви източници, наред с солта, защото солта съдържа около 40% натрий, но има и други източници, например от натриевия глутамат също може да влезе натрий в продукта и затова аз, аз бях на мнение, че натрия отделно трябва да се посочва в, върху опаковката, но за сега няма разбиране от съвета на министрите. Ще видим как ще се развият нещата. А, това, че трябва да се а, съобразим с вътрешния пазар, това го каза колегата Крамер, това е и мое мнение. Затова наистина трябва да се дистанцираме от възможността да позволим на държавите членки да приемат някакви велики правила, изключения по отношение на обозначаването, особено що се отнася до малки и средни предприятия. За тях това е съвсем, смятам, че е неразбираемо и затова отхвърлихме това още на първо четене. Що се отнася до безмитните продукти, колегата Роси ги спомена, езиковото обозначение, аз бях предложила да е възможно, извинете, безмитни продукти, които се продават в безмитната зона, да бъдат обозначавани само на английски язик. Този въпрос просто трябва да гласуваме, понякога мнозинството решава. Смятам, че на международни летища има смисъл, има смисъл да се държи само на а, националния език, но може би можем да стигнем до споразумение, като кажем, добре, националния език плюс английски. Нямам проблеми с това, но би било безсмислено да се държи обозначението да е само на съответния национален език. Що се отнася до мултиплекс кината? Колегата Скалякакис вече не е тук. А, това, това изменение бе прието като съображение от преамбюла на първо четене. Добре, отново подлежи на гласуване. И още веднъж показаното от колегата Роси. Дневната дажба или потребността от калории на една възрастна жена. Ако правилно съм разбрала, той с право протестира, че една възрастна жена примерно пораснала жена се нуждае от 2000 калории, тогава трябва да се посочат и калориите за мъж. Вярно е, но а, що се отнася до данните GDA, а, там се взема предвид потребност, потребността от калории на възрастна жена и естествено може да има отклонение. Мъжете имат други потребности от жените, освен това дневната дажба зависи също от възрастта. Що се отнася до датата на замразяване? Това бе споменато от много колеги. Наистина, правилно е, има проблеми при продукти, които са съставени от различни компоненти. Това все още се дискутира и със сигурност ще се стигне до изясняване. Проблемът е разпознат, осъзнат е. Датата на замразяване е особено важна по отношение, или бе особено важна по отношение на месото. Именно поради това бе внесено, внесено това предложение. Може би бихме могли да се концентрираме тук върху месото само. След това колегата Роси попита какво означава предварително опаковани пресни продукти. Това е дефинирано в едно от измененията ми. Това са продукти, тук изваждаме не а, упакованите продукти. Има продукти в супермаркетите, които се, се а, опаковат предварително за продажба през съответния ден, например прясно опаковани салати и те трябва да бъдат третирани като пресни продукти. Въпросът са собствените марки, респективно данните на производителя, ако продукта не се продава под названието на съответния производител, ако, например, в супермаркет супермаркетите, освен името на производителя, се посочва и името на супермаркета. Има много противоречиви интереси, има много производители, които казват, ние не искаме нашата марка да се появява там, защото ние произвеждаме за различни вериги супермаркети и освен това, отчасти става дума за различни рецептури, в зависимост от това какво би искал да има а, търговеца и е, ще си окажем лоша услуга, ако ние държим на това върху нашите продукти, нашето име да се появява отново и отново, дори е, да се продават под собственото име на супермаркт Верига, защото тези продукти са по-изгодни като цена, отколкото оригиналните продукти, които продаваме. Тогава хората вече няма да купуват и нашите оригинални продукти, под оригиналното название, защото те са по-скъпи, а веднага ще отиват в супермаркета и ще купуват от по-ефтино продаваните ни продукти, от, кое, от които ние продавам, по, печелим по-малко. Това звучи странно, но наистина е така. И затова със сигурност трябва да се съобразим и с този факт. Още веднъж показаното от Криста клас и обозначаването на имитациите. Криста ти предложи, може да се пише примерно заместител на сирене, ерзац сирене. Не може да се използва обаче сирене в название за продукт, който не е сирене или кашкавал. И, примерно, тук си мисля за а, шумка или по-скоро имитат на шунка. Не мога да го нарека имитат на шунка, защото това не е шунка. И трудно е, опитваме се да намерим някакво решение в този хаос, но се надявам да стигнем до такова. И мисля, че това бяха точките, които бяха споменати. На още една точка искам да се спра. Мисля, че спешно трябва да се опитаме да стигнем до заключително второ четене. А, а именно да постигнем консенсус на второ четене, а не да работим по посока на това, това досие да бъде тикано към помирителна процедура. А, независимо от това, че не може, освен това изобщо не може да се предвиди положителен ли ще бъде резултата от тая помирителна процедура или не. Това е проблемът, че понякога помирителното производство може и да се провали, аз съм убедена, че преди второто четене могат да се намерят компромисни решения, включително и с Министерския съвета на министрите. И ако помирителната процедура се провали, трябва да чакаме поне още 10 години, за да имаме по-добро законодателство в тази област. това не е нещо, което бихме могли да желаем доста сме притиснати от времето и се надявах да приключим, обаче ето, че отново имаме болба. Се изказвам, моля ви, накратко. Да, става въпрос за етикетирането с страна по происход. В Хонг-Конг бяхме събрали 52 страни, аз бях председател и се съгласихме по въпроса, че дори да се сложи в етикета а, страната по происход а, на, и се запише а, на етикета да пише произведено в Канада и това им се случва дори да произвеждат и те неща, разбира се, шегувам се, обаче може да бъде в супермаркета, а, както италианското вино, така и испанското вино. И няма никакви законови препятствия по този въпрос. Така че, а защо? И така си мисля, че няма никакъв смисъл повече да навлизаме в тези проблеми. То си ги пише в супермаркета, пише происхода. Ами аз казах, няма да а, подхващаме нов дебат. Много ви моля. Добре, 40 секунди за докладчик. По отношение на коментаря на колегата Стърги, трябва да кажа, че не е толкова трудно, може би, при а, сурови продукти, при пресни продукти. На големия проблем, който дискутираме, е а, да се прави обозначение при преработени продукти. Това е друга линия, друга история. Има различни мнения. Някои искат само основната съставка да се обозначава и е изключително трудно от различни страни. Това бе подчертавано от страна на комисията, от съвета на министрите, но ще продължим дискусията по този въпрос. Е, благодаря. Значи 19 април последно и след това през юли отива в пленарна зала. Последната точка от дневния ред за тази сутрин е акт за изпълнение относно фуражите и храните с происход от Япония след инцидента в Фукушема. Заповядайте, господин представител на комисията. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Както всички знаете, председателят Барозо обяви миналата седмица в Страсбург на, че на 25 март комисията предприе някои мерки и че те ще бъдат подкрепени от това, което се прави и ще бъде в съответствие с това, което се прави от японските власти една предпазна мярка а, е да използваме нивата а, на йод и цези като съдържание, които се използват от японците. За да могат храните за хора и за животни с по-големи количества на тези елементи да не бъдат пост... а, да а, се окажат тук на европейския пазар, след като са били забранени или им е било попречено да бъдат пуснати на японския пазар, да се окажат на европейския. Така, по изискванията за сертифицирането, японските власти трябва да докажат да се, че стоките, които предлагат хранителните, не произхождат от засигнат, засегнатите от радиоактивното а, замърсяване региони. И така, Надявам се, че вече се приема добре факта, че мерките са пропорционални на риск. Да, мерките, които са взети, а, бяхме уверени в комисията от японските власти няма да позволят стоки, които са с стойности надвишаващи приемливите за Япония на вредни вещества да бъдат експортирани за Европейския съюз. Да, това бяха временни мерки, обаче сега се оказва, че тези нива или тези мерки, определящи нивата, ще се ползват доста продължителен период в Япония. В момента вървят тествания на внос от Япония и виждаме, че в повечето случаи нивата са или не засекаеми, или пък са минимални. Председателят Барозо също така обяви, а, че а, 3, 3954 и нивата, които са определени там, ще бъдат променени в съответствие с най-новите изследвания. Благодаря, господин председател. Благодаря, Дагмар. Благодаря. За щастие, такива примери са все по-малко. Но, има един пример за това, че вътре в комисията много хора напълно са загубили връзка с реалността. Трябва да си призная, че направо нямах думи, когато преди седмици видях, че Европейската комисия представя 25 годишен нормативен акт, слага го на масата и казва, това е модерно законодателство и можем да го използваме и сега. Нека говорим в прав текст. Ние не говорим в момента за това, какви са граничните стойности, които според учените са опасни за здравето. В това отношение ние знаем отдавна, че учените в Европа са на различно мнение по този въпрос. И онова, което ние получихме от Агенцията за хранителна сигурност на Европейския съюз в миналото е много успорвано, независимо по кой въпрос, дали за генно медифицираните организми или други теми. Когато става дума за високочувствителна тема, като а, контаминация на хранителни продукти с цези, йод или други вещества, по отношение на които цялото европейско общество е а, свръхоплашено и се пита, мога ли да продължавам да купувам а, ориз, зелен чай, идва комисията и ни вади една разпоредба от времената на Чернобил. Ние знаем как се действаше тогава, знаем опортунистичния подход и честно да ви кажа, просто нямам думи може би тази генерална дирекция е, трябва е, е да влезе в малко по-интензивен контакт с реалността на Европа, с депутати от Европейския парламент. И аз съм просто възмутена. Е, имаше е, някаква буря на възмущение. И след това минаха три седмици и се казаха, може би трябва да разхлабим нещата и нормите да са по-низки от тези на самите японци. Хубава идея. Е, не, няма нужда да се намества президента на комисията, защото а, е, виждаме, че тук става дума за а, е, огромна купчина а, информация. Как искате да обясните това на обществеността? Това е а, наистина акумулирана глупост. Много рядко казвам такова нещо по отношение на комисията, но за мен това е лоша работа, изключително лоша работа, без никаква сензитивност, без никаква връзка с реалността. Ако вие не виждате това а, в генералната си дирекция, не знам. Извинявайте, че насочвам ударите към вас, трябваше да ги насоча към комисаря ви. Това е най-малкото, което мога да направя. А, вярно, че господин Барозо не е а, някаква водеща а, фигура по отношение на защитата на потребителите. А, защ... а, връзката с обществеността също е много лоша. А, японците имат по-стрикни правила, нашите са по-хлабави. И когато се върнете, независимо какво са установили учените, ще трябва да прилагаме принципа на предпазливост. Precautionary principle. Това е нещо, което много учени не познават. И аз постоянно, като отида в ЕСА, махам с глава и казвам precautionary principle. Това го има наистина. И може би по-добре три пъти да помислите преди да режете и да се свържете и с други генерални дирекции, които ежедневно се занимават с тези въпроси, с въпросите за граничните стойности, за сигурността, за безопасността на хранителните продукти и да помислите дали това, което сте направили е разумно. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'aurais voulu euh, soulever une ou deux questions. Благодаря, господин председател. Също имам един-два въпроса. Не знам доколко те отчитат реалността, а именно изтичането на радиоактивен материал в Тихия океан. Трябва да вземем предвид, че рибите мигрират, изминават много големи разстояния. Със сигурност ще се извършват проверки за внесена риба, която е уловена в японски води. Но е възможно рибите да мигрират и към териториалните води на Корея или Китай, които отстоят само на няколко стотин километра. Въпреки, че посоката на вятъра е изток, имаме ли наистина реални гаранции, за това, че се извършва контрол и върху риби, уловени в съседни териториални води. Напълно е вероятно те също да са контаминирани. Може би комисията може да уточни за кой нормативен текст става дума за 3954 от 87 година ли? Дагмар Род Берент много вярно посочи, че не можем да се позоваваме на максимални допустими стойности, определени преди 25 години. Този текст не е бил използван цели 25 години и максималните допустими стойности не са едни и същи. И наистина комуникационната политика на комисията в случая никак не е добра. А тези максимални допустими стойности се основават на аргументите от преди 25 години. Ако, да речем, 10 човека бъдат силно облъчени, то те ще се разболеят от рак. Ще се разболеят от рак обаче и 10 милиона души, които са били по-слабо облъчени. Няма солидни научни данни, на които да се основават максималните допустими стойности. Тяхното определяне се основава на политически съображения. Същото въжи и за други източници на замърсяване, например химикали. И във връзка с това възниква въпросът какво ниво на риска да допуснем. Не само в Япония са ниски максималните допустими стойности, но и в Съединените щати – мисля, че би трябвало да реагираме максимално бързо, а по отношение на регламент 3954 трябва да настояваме за незабавното му преразглеждане и актуализиране. До 30 юни няма да изчезне съдържанието на цези от хранителните продукти. Какво предлагате по този въпрос? Господин Флоренц, Обикновено с удоволствие критикувам комисията. В Япония станахме свидетели на инцидент в рамките на една нощ буквално. През последните 25 години не е имало нужда да прилагаме регламенти подобни на 3954. Той бе прият след инцидента в Чернобил. Тогава се допускаше, че радиоактивното замърсяване в Европейския съюз ще бъде сравнително високо и за това бяха постановени сравнително високи максимални допустими стойности. Но мисля, че бе правилно комисията да се позове именно на този текст, защото в противен случай нямаше да имаме никаква нормативна рамка. Можем да опрекнем комисията в това, че през последните 25 години не е предприемала нищо за актуализирането на текста, разбира се. Показаното от Дагмар от а, доста време я познавам. Тя подкрепя позицията на зелените. Но защо трябва да обявяваме комисията за черната овца? Не трябва да постъпваме така, защото това ще се отрази на сътрудничеството ни. Дагмар, не мога наистина винаги да съм в добри отношения с всички. Виторио Проди. Volevo sottolineare un po' anch'io il, questa necessità e di. Eh исках да подчертая, че е важно да се намесим и да приложим опита, който натрупахме след Чернобил. И особено голяма нужда има от получаването на една цялостна картина – на дозите, достигащи до населението. И съответно, разбира се, рисковете, рисковете свързани с определени замърсявания в някои храни. Ако се приеме или има подозрение, че има някакво замърсяване в някои хранителни продукти, които са преработени, като например консервирана риба или месо, което след това може да бъде тълкувано като разпространение на радиоактивен материал – Значи ние можем да се съсредоточим върху две неща. Контаминацията, замърсяването и доколко таз, това замърсяване се оказва трайно о, задържано в човешки организъм поради поглъщането на някакво количество радиоактивен материал. Имайки предвид чернобилски опит, който имаме. Смятаме, че той е богат, но вие би трябвало да обмислите също така и възможността за евентуалното съществуване на различия в различ... на различните радиоактивни вещества, да кажем, в рибите. Различни от чернобилския случай имам предвид. И за това искам да попитам комисията, какво планира да промени, имайки предвид разликите в характеристиките на катастрофите в Фукушима и в Чернобил особено по отношение на консервираните хранителни продукти. Да, благодаря. Това е списъка с желащите да си скажат, затова давам обратно думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Разбира се, си записаха критиките, И така, само искам да а, упомена, че ЕФСА не са а, тези, на чието експертни знания ни разчитаме, на Евротон. Що се отнася до комисията, а, това, което смятаме да предприемем по отношение евентуалното е радиоактивно замърсяване на риби в Тихи, е, Тихи океан, миналата седмица поставихме препоръката държавите членки да започнат тестването а, на случайен принцип на риба, заловена в различни части на Тихия океан, преди влизането в Европейския съюз на тази риба. До момента няма а, ме данни, които са достигнали до нас, а, потвърждаващи някакво наличие на я, замърсяване. Така, мерки, които предприехме миналата седмица, които бяха приети вчера. Целите количества риба, които по бреговата ивица на Япония бъде заловена, ще бъде подложена на тестване от страна на японските власти преди да бъде изнасена за Европейския съюз. По отношение на въпроса какво има намерение да прави комисията във връзка с регламент 3954, аз вече казах, а, експертите в Евратом а, отново ще трябва да прегледат стойностите на тези нива през следващите няколко месеца. Така че а, за момента аз или трябва да използвам стойностите в 3954, както са фиксирани, или тези, които се използват в Япония. Що се отнася до обработената храна, особено консервираната, тя е подложена на същия контрол. О, като, всяка друг, като всеки друг хранителен продукт за хора или животни, който идва от Япония или изобщо от Тихоокеанския регион. Както споменах за рибите, които ако са а, уловени в Тихия океан, в тази част на Тихия океан, трябва да бъдат подложени на случайен принцип на тестове. Да, благодаря, господин председател, че ми даде думата. Да, както каза Дагмар, ние не искаме да, се, да получаваме информация само от експерти от Евротом, а, а, еколози или експерти, зарибаващи се с а, ядрена а, е, енергетика, защото има специалисти, които се занимават именно и с ядреното замърсяване. Да, благодаря. Комисията, моля. Говорих с моя колега от другата генерална дирекция, защото той е експерт, пък и имат там експерти. И те имат експерти именно в сферите, които току-що упоменахте. Но тъй като това не са чисто инженерни специалности, а, а, искам да ви кажа, че се покриват доста от научните сфери, които имат нещо общо с това. С генерална дирекция Санко ние нямаме намерение да правим нищо повече за сега поне. Дагмар, заповядай. Нека още веднъж съвсем ясно да заявя. Знам, че органа за безопасност на храните няма правомощия в случая. За това съвсем ясно заявих, че сектора на енергетиката в случая носи отговорност. Опоменах Европейския орган за безопасност на храните, тъй като той обикновено или по-точно не винаги основава становищата си на принципа на превантивност. Искам още веднъж настоятелно да ви призова, както вас, така и колегите от Генерална дирекция енергетика, винаги, независимо от а, това какво смятат а, експертите от Евратом, да отчитаме, че не можем да въведем максимално допустими стойности по-низки от тези в други части на света, включително и в Япония. Някои представители на комисията се очутиха от това, че не бяхме съгласни с позоваването на стария регламент 3954. Те смятаха, че постановените там максимално допустими стойности са разумни. Но до какъвто и извод да, да стигнете на експертно ниво, то в никакъв случай Европейският парламент няма да допусне да се въведат максимално допустими стойности по-низки от тези в Япония. Господин Проди. Ще направя едно пояснение. Преди доста години, когато бях млад, в продължение на десетилетия се занимавах с темата радиоактивност, ядрена безопасност. И искам да кажа нещо за ваша информация. Евратом се интересува и от прилагането на определени разпоредби и то напълно независимо от сектора на енергетиката. Имам предвид, например, Комисията за радиологична защита. Тя действа напълно независимо и изигра много голяма роля при определянето на единиците за измерване, както и на критериите. Най-вече, що се отнася до вредите, нанесени от, на организма от силно радиоактивно облъчване. При по-низки дози радиация беше установено, че могат да бъдат нанесени също много тежки вреди. Става дума за вреди нанесени на хора, които пряко са били изложени на радиоактивно лъчение. вероятността някакво събитие да настъпи е съразмерна на нивото на облъчване. Става дума за вреди, които са пряко свързани с структурата на ядрените киселини. Те могат да предизвикат генетични мутации и образуване на тумори. Във връзка с това искам да подчертая, че когато разсъждаваме принципно, трябва в по-голяма степен да се позоваваме на данните от научни изследвания. Така ще можем да подходим обективно. Има разпоредби, които са приложими в целия Европейски съюз и те са възприяти и от Евратом. Още веднъж даваме думата на комисията. Отбелязах казаното от колегите ви и ще го предам на колегите си, които са експерти по ядрена енергетика. Аз самият не съм експерт. Напълно разбирам и аргументите на Дагмар Рот Берент. Много е трудно да отстояваме становището си при максимално допустими стойности, които са различни от действащите към момента. Ежедневно, ежеседмично Получаваме данни от държавите членки, поддържаме постоянна връзка с японските власти. Работим и по въпроса с извършването на проверки на рибите, уловени в Тихия океан, не само в крайбрежните води на Япония. И при най-малък знак за това, че мерките ни не са ефективни, ще внесем промени. Благодаря. Председателят, благодаря. Този следобед координаторите ще вземат решение по процедурата. С това закривам сутрешното заседание. Ще се видим отново следобед.